И така следващата точка в дневния ред е общото разискване относно общото европейско небе. Става въпрос за двата доклада. Има доклада Маринеско относно програмата на единното европейско небе и доклада с Оли летища, управление на въздушното движение и авионавигационно обслужване. Давам думата на господин Маринеско. Благодаря ви, госпожо председател. Приблизително 26 000 полета годишно, 600 милиона пасажери, по-малко от 100 000 служители в управление е, на въздушното движение, проблеми с, слотовете, проблеми с координацията между националните системи за управление на въздушното движение. Това са само някои от е, проблемите, с които се сблъскваме. Трябва да се вземат предвид всички заинтересовани страна и всички участници и администрацията и економическите оператори. А тук отново трябва да се стремим към едно общо европейско, е, едно общо европейско небе, което да цели преди всичко ефикасност. Целта е да се гарантира по-голямо удобство за пътниците, по-малко потреба на гориво и по-низки разходи за полицията, съответно и по-низки цени. Това беше целта заетостта чрез проектите Едино европейско небе е едно, две, плюс и настоящото разпоред, като разглеждаме. Постигнахме напредък чрез плановете за управление, но на практика не всички разпоредби бяха приложени а разходите за авиокомпаниите, съответно и за пътниците, не бяха намалени. Всъщност нямаше никакъв напредък в преразглеждането на европейско, общо европейско НП, като причините са и социални, и политически. Държавната администрация и синдикатите в държавите членки се борят срещу този път по различни причини. Те са против този проект, защото се опасяват от загуба на работни места. Европейския съюз инвестира масово в нови технологии, както и помишлеността. Първите резултати вече могат да бъдат на лице и е жалко, че прилагането се забавя и се основава на настоящата архитектура. То говорим за на загуба на обществени средства и тя няма, няма по този начин да постигне целите, към които се стремим. Европейската комисия прави някои добри предложения, като например координация, координирано управление, основаващо се на по-добра координация, да се гарантира независимостта на менеджера на мрежата на националните регулаторни органи. Основната, основният довод се противопоставят на предложението беше оборено в Комисията по транспорта. Също няма някакъв проблем с предложението. Смятам, че има много мерки, които могат да, да повишат ефикасността и то най-вече за тези, които се възползват от услугата, именно пътниците. Държавите членки имат различни позиции, говоря, разбира се, за националните администрации. И основният ни проблем беше с, а, на, с служителите в наземните услуги по летищата. Аз смятам, че, в че трябва преди всичко да защитаваме интересите на пътниците, които имат нужда да се възползват от добра услуга и по-низки цени. И съжалявам, че две последователни представителства на съвета не можаха да започнат преговори в съвета. Това показва, че ако а, започнат преговори, държавите членки ще успеят да постигнат споразумение по чистата и проста причина, че няма никакви сериозни доводи против приемането на това предложение. Благодаря ви. Благодаря ви, думата господин Сасоли, за 2 мин... 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивната работа по този текст за въздушно движение, аеронавигационно обслужване, единно европейско небе. Всички тези елементи са включени в един пакет, представен от Европейската комисия. Целта е да се подобри общата ефективност на УВД А1 предоставяне на съответните услуги по аеронавигационно обслужване. Текстът е доста обхватен с полемични въпроси, по-специално недостатъчното ефективно недостатъчното ефективно аеронавигационно обслужване, фрагментираното управление на въздушното движение – и е, също така безопасността на въздухоплаването и компетенциите на Агенцията най за въздухоплаване. Целта е да се постигне високо равнище на безопасност в е, Европа. Изключително техническа насоченост има този доклад. Първата част е, на текста цели адаптиране към правилата за единното европейско небе и управлението на въздушното движение. Втората част се отнася до реформата за управление на агенцията. Изслушах различни експерти, представители на комисията, и беше установен консенсус по този е, текст. По отношение на всички тези елементи, както и сертифицирането на пилотите. Целта е да се постигне и запази възможно най-високо ниво на безопасност. Както казах, втората част третира въпросите свързани с агенцията. Комисията е направила предложение, свързано с промените в агенцията. Европейската комисия третира въпросите от економически характер, Евроконтрол третира оперативните въпроси. Е, дори е, наименованието е, ще се промени. на Европейска агенция за въздухоплаване дава се пример на действаща агенция в САЩ. Комисията, съвета и парламента се споразумяха по общ подход по отношение на европейските агенции, така че се не постигнат напредък по начина на, на работа, ресурса, наименованието на агенцията. Това е една от най-важните, най-големи агенции на Европейския съюз и Европейския парламент е беседник на тази агенция и съответно директора на агенцията ще се очита пред парламента. Както е, знаете, ефективността и безопасността са основните цели и в е, днешния свят, в който нараства въздушния трафик непрестанно, е, това са изключително важни елементи. Ако не се осъществи тази реформа, ние няма да бъдем конкурентно способни, а централизираното управление ще гарантира такава конкурентно способност и а, ще има преки последици, намаляване на цената на билетите, по-добро управление на въздушното движение, по-низко потребление на гориво по-малко закъснения за на, на полетите. Така че това е сериозно предизвикателство от основно значение за нашата економика. В заключение една техническа подробност поради грешка в комуникацията в текста 43-43 и 4 изменение не са включени в списъка за гласуване. Така че тези две изменения ще бъдат включени допълнително. А сега госпожа Рединг има. Благодаря. Тази инициатива е една от най-важната инициативи, е, е инициативи в спорта. Нашата система за управление на, на трафика е фрагментирана, има много закъснения, технологията е остаряла и създава много повече разходи, отколкото съответни системи в други части по света. С проекта Единно европейско небе започнахме инициатива за справяне с проблемите, а именно да модернизираме технологията и за първи път в историята на въздухоплаването ние се надяваме да намалим разходите. Това са чудесни неща до момента, но защо ни трябват нови предложения? Отговорът е, че ние се намираме само в началото на един дълъг път. Има прогрес, има напредък, но има още много какво да се направи. Инициативата е Единно европейско небе 2+, е следващата стъпка във вече съществуващата инициатива. Затова ни трябва това предложение. Що се отнася до настоящото предложение, трябва да кажа, че надзорният орган става независим, наистина независим и колкото и да е странно, ние все още имаме област, в която властите са част от надзора и, и даже персоналът се споделя между е, двете структури. Това не е добре. Трябва да се уточни и ролята на Агенцията за авиационна безопасност е, и инициативата Единно европейско небе не бива да има неща, които се препокриват. Е, трябва да има и съответни тръжни процедури в областта на въздушното движение. Това все още не е така. Предложението ще поощри функционалните блокове въздушно пространство, т.е. тяхното развитие. Схемата за постигане на резултати е рационализирана. Що се отнася до измененията, аз разбирам, че някой, в някои от държави членки идеята за независим орган е трудно да се приеме. Но ако нямаме един такъв независим орган, никога няма да имаме единно европейско небе с съответните стандарти за сигурност. Вижда се, че в сектора има големи дефицити и те трябва да бъдат преодолени. Всичко това е в името на безопасността. На следващо място трябва да има разделение между доставчиците на аеронавигационно обслужване и операторите. Това, трябва, това разделение трябва да подлежи на ясни критерии. Комисията приветства повечето изменения по регламента има някои случаи, в които комисията е на различно мнение от това на Тран. По отношение на делегираните актове, смятаме, че трябва текста да следва формулировките, които вече са приети, а да не се въвеждат допълнителни уточнения. На второ място, ние бихме искали да запазим оценката при назначаването на изпълнителния директор на агенцията. Искам да благодаря на парламента за подкрепата, да благодаря за успешното приключване на първо четене и се надявам да държавите членки да увеличат усилията си в прилагането на общата инициатива. От името на, групата, на групите, следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на двамата докладчици по тази толкова трудна тема. Наистина затрудненията са огромни, още повече, че процедурите са много сложни, както и участващите професионалисти, както и разнородни национални и други интереси. Казва се, че в близките години ще се увеличи трафика но наистина то пространство остава много фрагментирано, което ще бъде свързано с въздействие върху околната среда, ще има много емисии, увеличени емисии и ще бъде увеличена и е, цената. Не трябва да забравяме, е, че ще има положителна роля въвеждането на единото европейско е, небе. Господин Маринеско подчерта колко важно е за заетостта и економиката този проект. Е, ще е, защитим е, европейските авиокомпании, които се намират в трудна ситуация и ще подкрепим нашата промишленост, самолетостроенето, така че да се подобри оперативната съвместимост и разгръщане на системата Сезар. В заключение, въпреки сериозните затруднения, много е важно да се преодолее затрудненията на национално ниво и да постигнем истинско интегрирано европейско небе. Благодаря ви. Благодаря господин Данелис за социалисти и демократи. Че... Благодаря ви госпожо председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Изборите за Европейски парламент наближават и нараства евроскептицизма. И днес ние трябва да убедим европейските граждани, че Европейски съюз наистина е полезен за европейските граждани, както по важни въпроси, така и по по-ежедневни. Предложението за Европе... от европейско небе направи полетите по-лесно достъпни за много голям брой пътници. Едновременно с това обаче не обърнаха достатъчно внимание начинът по който се управлява въздушното движение и увеличаването на трафика води до много повече закъснения. А това от своя страна увеличава цената на полетите и поставя въпроси относно сигурността на тези полети. Все още явно не сме готовни за 21 век или поне авиакомпаниите не са готови и ефтини безопасни полети в момента не е нещо, което можем да гарантираме. Ето защо под претекста за спазване на, на принципа на субсидиарност и националния суверенитет, контролът на управлението на въздушното движение се смята за национално правомощие, в което се намесват много различни интереси. И смятам, че настоящото положение, в което има 28 различни системи, които са несъвместими, е много погрешно и до голяма степен навръж... нарушава настоящата функционирането настоящата система. Съединените щати има система, която работи с два пъти по-малко средства и много по-ефикасно. Ако сравним европейските летища с летищите в които в момента се разработват, на изток си даваме сметка, че европейските летища са подложени на много голям натиск и това няма нищо общо с броят на, персона... на служителите, които работят на тях. На практика става ясно, че хората, работещи в управление въздушното движение и наземните услуги, осигуряват много високо качество на труда. Но ако искаме да постигнем още стъпка напред в напредика, трябва да приложим по-рационални мерки и това може да се постигне само чрез прилагане на един от европейско небе. Само по този начин може значително да бъде намалена цената и горивото необходимо за, всеки, за всяко едно пътуване. По този начин ще гарантираме както по-високо равнище на опазване на околната среда, така и по-достъпни цени за пътниците. За целта трябва обаче да, да подобрим качеството на предоставяните услуги и за целта трябва операторите да спазват нормите и стандартите наложени от Европейската комисия. За първи път човешкият фактор се взима предвид и дори се поставя в центъра на проекта Европейско единно небе. Смятам, че ние можем да постигнем тази наша цел. Можем да изградим от европейско небе и това ще бъде един много важен символ. Ясно ще покажем тук че тук в Европейския парламент не си играем на игри на забавяне и отлагане, както съвета, а се стремим за постигане на реални цели. Поздравление и на двамата докладчи за докладчици за отлично свършената работа. Благодаря ви от името на Ауди думата в Беня за две минути. Благодаря, благодаря на докладчиците и благодаря на колегите, които работеха по доклада. Аз няма да кажа, че ни трябва европейското е, небе е днес, защото то ни трябваше още вчера, Разочарован съм от политическата воля на държавите членки, но се радвам, че Обединеното кралство подкрепя европейското, единото европейско небе. Обединеното кралство иска повече Европа, независимо, че някои консерватори говорят за излизане от Европейския съюз. 3 милиарда евро са разходите в сектори в сектора, което с щетите. Трябва ни е по ефекасно европейско небе, за да могат тези щети да бъдат преодолени. Устойчиво бъдеще за авиацията в Европа означава, че, означава, че трябва да положим правилните усилия сега. Съжалявам, че националните политици играят определена роля в това предложение, което всъщност трябва да даде добавена стойност в Европейския съюз. Има ли здрав разум да се изключи гибралтарското летище от това законодателство? Това законодателство трябва да опосредства сътрудничеството между управлението на въздушното пространство. В Гибралтар е, управлението на въздушното въздушното пространство зависи и е свързано с въздушното пространство в Европа. Защо се стига до изолацията? Либералите ще гласуват утре против всички изменения, които изключват Гибралтар. И въпреки, че ние подкрепяме единното европейско небе, може би ще се въздържим при крайното гласуване. Гибралтар е част от Европейския съюз, а сега този, тази област се изключва от европейското законодателство. Аз апелирам да се включи Гибралтар в това законодателство. Ако не, моля гласувайте против изменение 27. Благодаря госпожа Лихтенбергер. Благодаря. По принцип, е, единното европейско небе е чудесна идея, но за съжаление държавите членки не я прегърнаха. Защо? Защото е, тази идея, е, защото държавите членки имаха чувството, че не бива да отдават на другите своето въздушно пространство, никой не бива да поглежда в него. Това затова е, прилагането на тези функционално ни блокове въздушно пространство е, толкова се забави. Затова предложението не бе прегърнато така. Но въпреки това имаме по-добро сътрудничество, по-добра организация. Закъсненията намаляха до голяма степен, маршрутите се съкратиха, но пък а, Благодарение обаче и на други мерки, военните зони станаха по-малко и по-малко по-отворени. Комисията вероятно е попрекалила в областта на сепарацията. Това е идеологичен въпрос тази, това разделяне на услугите, за което става всъщност дума. В крайна сметка разделянето на услугите трябва да става в държавите членки. Сега държав... делегираните актове. Това... Комисията много се съсредоточава върху този въпрос. Поред мен това е задна вратичка да се избягва демократичния контрол. Благодаря. Благодаря. А сега от Госпожа Фостер. Uh, well, thank you, President. Благодаря ви, госпожо председател. Преди малко повече от 12 месеца моят доклад по собствена инициатива за прилагането на единото европейско небе беше подкрепено с голямо мнозинство в парламента. Той призоваваше Европейската комисия и съвета да се събудят и да видят какво е положението на практика. Аз напълно подкрепям целите на Единото европейско небе и на техническият доклад на господин Сасоли. Имам обаче някои притеснения, свързани с доклад на господин Маринеско. Първо, не можем да подкрепим идеята за сливане на, сто... на на наличните в момента национални органи за контрол над авиационното управление. Трябва да се вземат предвид особености на националното законодателство и в Обединеното кралство, например, огромен брой, с когато някакви трябва да бъдат променени без никаква реална причина за това. На второ място нямаме никаква проблема с идеята за, преразглеждане функционирането на Европейската авиационна агенция, но това трябва да се осъществи съгласно много ясни правила и цели. И на трето място нямаме нищо против а, идеята за а, включване на летището на Гибралтара, но поведението на някои от представителите на Обединеното кралство беше напълно неприемливо. Катастрофалните последици от детинското поведение, което станахме свидетели, ще постави под въпрос този проект, който ще създаде над 300 000 висококачествени места, ще намали цената на полетите и ако зелените ме слушат, също така ще намали значително е, емисиите от въглероден диоксид и за това ви насърчавам всички да подкрепите този доклад. Благодаря ви. Благодаря от името на Обединената левица. Думата има господин Количек за една минута. Так как се ближи конец ее мандату. Европейската комисия прилича на група, която наближава финиш линията. Има много предложения има намаляване на репутацията на европейските институции. Единното европейско небе не беше оценена. Докладчикът наивно подкрепя недобре обмислените предложения на Европейската комисия. Според него промените могат да доведат до опасности националните служби за управление на въздушното движение и без друго вече добре се сътрудничаха. Неговата група не може да подкрепи това предложение. Благодаря. Сега давам думата на другите оратори. Господин Елкадрауи за две минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, колеги, най-напред искам да благодаря на докладчиците господин Маринеско и господин Сасоли. Благодаря и на докладчиците в Сянка за много конструктивния дух на сътрудничество. Целта е да създадем общо европейско ниво, мечта, която имаме в Европейския парламент от много години. Междувременно предприехме няколко стъпки, постигнахме напредък, но трябва да продължим. Постигнахме напредък за сектора с намаление на разходите, нещата са по-добри за пътниците, закъсненията са по-малко, цените са по-низки, екологичните резултати са по-добре, тъй като се съкратиха емисиите на въглероден двуокис – и се ограничи количеството използвано гориво. Тези предложения са още една стъпка в правилната посока. Искаме да направим така, че всички участници да поемат своята отговорност. Искаме повече прозрачност и ефективност. Както казаха и преждеговорившите, не можем да се съобразим с искането на комисията да се отделят доставчиците на аеронавигационно обслужване. Вече казахме това. Всичко ще зависи от резултатите на място, резултатите на които сме свидетели. Вече имаме опит в единното европейско ниво. Знаем къде са слабостите и сега искам да помоля комисията да се съсредоточи върху решението на конкретни проблеми, на които сме се натъквали. Например, разделението на приходите на онези, които управляват въздушното движение. Как можем да направим така, че има справедливо разпределение на приходите. Ще има загуби за някои и трябва да смекчим удара за други, колкото може повече. Благодаря, господин Власък, за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, дами и господа. Идеята за по-ефикасно използване на европейското въздушно пространство е нещо, което винаги съм подкрепил. За съжаление, единото европейско небе 2 плюс създава проблеми, защото идва в неподходящ момент. Преди Европейската комисия държавите членки да са имали възможност да направят оценка на ЕЕ е едно промени като управител на структура на въздушно пространство може да доведе до ослабване на позициите на европейските държави относно управлението на тяхното въздушно пространство. Комисията също не обръща достатъчно внимание на закрилата на държавите членки. Трябва да се изяснят компетенциите на Европейската комисия на Евроконтрол и на Европейската агенция по въздухоплаване. Затова не мога да подкрепя този доклад. Благодаря. Благодаря, господин Лю Ярик, за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Боя се, че зад красивите думи за един от европейско ниво. Те звучат почти поетично, но се крие един опасен проект за либерализация и приватизация на, на въздухоплавателните услуги. Вие говорите за конкурентоспособност, за конкуренция и за разделяне на службите за управление на въздушното движение за контрола. Това са служби, които са доказали своите качества. Говорите за хармонизация, това означава демонтиране, за да се отвори вратата за приватизация на управление на въздушното движение с работници, които са на времени договори, които е, получават по-малко заплащане. Това ще бъде в интерес на безопасността. В името на безопасността, в името на живота на гражданите, което няма цена, моля ви, отеглете този проект и разговаряйте с синдикатите и работещите. Ако искате да намалите разходите, Ами тогава се опитайте да намалите а, е, приходите за акционерите. Не дейте съкръщенията да правите за сметка на човешкия живот. Сега госпожа Герлинг има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Аз мисля, че съм единствения депутат, който споменава този въпрос. Аз не съм експерт по Европейското единно небе, но се намирам в позиция, когато за последните два месеца за втори път трябва да задавам въпроси тук, защо членове на този парламент се опитват да проявяват дискриминация към мой избирателен район в Гибралтар. Бих искал да разговарям с докладчика, защо смята, че не могат да бъдат прияти предложенията за изменения. Гибралтар трябва да бъде включен в единното европейско небе, съгласно постигнато споразумение. Но за мой избирателен район имам не само тези, а много други проблеми има проблеми по границите, има проблеми с а, летищата и прочее. Кога ще се... И искам да помоля да гласувате против изменения 23-27 и в подкрепа на изменението на моята колега номер 114. Сега, господин Банки, в рамките на процедурата на а, спонтанните изказвания. Предложението за законодателство повдига редица важни въпроси. Европейската комисия направи изявление и аз съм напълно съгласна с него, че сегашната рамка трябва да се преработи, тъй като не дава добри резултати. Комисията направи предложение. За съжаление, то не е много коректно, тъй като предимството ще бъде за големите оператори и ще бъде неблагоприятно за дребните оператори, като нези в Унгария. Те са нови на пазара. Освен това, обслужващите служби, говорим за понятието S+, и ние вървим срещу духа на това предложение. Някои оператори имат предимство на пазара в момента. Тяхната позиция ще се засили и разходите ще се повишат. Ние въвеждаме някои ограничения на пазара, а това ще бъде пречка пред конкуренцията и в крайна сметка това ще бъде риск в дългосрочен план. Благодаря. Е, колегата Жлаб. Благодаря, госпожо председател госпожо вице-председател. Първо искам да благодаря на господин Маринеско и на докладчиците в Сянка за тяхната чудесна работа по този доклад. Смятам, че един от европейско небе може да бъде чудесен пример за това как можем да успеем чрез европейско сътрудничество да постигнем по-екологосъобразни и по-удачни въздушни връзки. За това трябва да обърне повече внимание на този проект и особено прилагането му в отделните държавни членки. Аз идвам от регион с много летища. Знам колко е неприятно, когато трябва да се заобикалят летишни инфраструктури, например, и за това трябва да уеднаквим европейското въздушно пространство, така че да постигнем не само най-добрите трасета, а да постигнем и възможно най-добрата координация. За съжаление, тя все още е прерогатив на държавите членки и тук европейският законодател трябва да постигне целите си, а Европейският парламент трябва да зададе стъпката. Благодаря. Благодаря, господин Шваб. Сега господин Пикула nastojanja komisije da se osigura siguran i visokokvalitetan prometni sustav u europi svakako vrijedi podrati. u podruju zranog prometa posebno se eli poboljati трябва да създадем възможност за сигурни пътувания, които струват по-малко и които не вредят толкова на околната среда. Разбира се, ние трябва да интегрираме европейското пространство, но за целта трябва да имаме едно уравновесено предложение. Считам, че това предложение трябва да бъде преразгледано и трябва да видим дали приоритетите, свързани с въздушната безопасност, не вредят на някои други приоритети. Освен това, трябва да видим дали този проект не поставя под опасност някои малки държави, от които се изисква да изпълнят е, условия, които застрашават техните економики, най-вече тези, които имат е, малки е, летища. Мисля, че трябва да поработим още по това предложение. Госпожа, господин Ферейра. Господин председател, госпожо комисар, основното в това предложение е поставянето на търговски принцип на въздушното движение. Всичко се подчинява на тази цел, а разпокъсаността на националните услуги в областта на въздухоплаването означава, че фирмите, които ги предлагат, ще стават все по-малки и че качеството няма значение и се залага на карта, както и безопасността на пътниците. Ще се загубят работни места, особено в периферните държави. Целта е да се превърне въздушното пространство в област, в която европейското ниво няма да има думата. Всичко трябва да попадне в ръцете на публичните служби. Според мен не може всичко да бъде либерализирано. Благодаря на господин Фарер, госпожа Тикал. Importanța punerii în aplicare Искам да посоча това, че единното европейско ниво трябва да се въведе, защото то може да спомогне за намаляване на закъсненията и екологичното въздействие на въздушния транспорт. Ще способства за економически растеж, повишаване на броя на работните места, особено чрез увеличаването на добре платени работни места. Мисля, че, социал... че партньорите трябва да имат възможност да представят своите становища, особено по отношение на социалните аспекти. Авиацията е наш приоритет, но проектът е свързан с сериозни забавяния, цели за изпълнението и функционални въздушни блокове, които трябваше да бъдат готови до септември 2012 година. Доброто им функциониране ще повиши качеството на въздушния транспорт. Благодаря. За една минута думата има госпожа Любчева. Въвеждането на единно законодателство, което обединява единно европейско небе едно и единно европейско небе две, със сигурност е много перспективно, но за да се случи трябва да бъде намерен онзи момент, в който държавите членки ще бъдат готови да го направят. Постигнатото до момента е сериозно либерализирането и отделянето на управлението на въздушното движение във вида в който е направено предложението от комисията ще доведе до концентриране на тази дейност в ръцете на по големи компании и това ще промени работещите до момента национални механизми. затова страните трябва да положат повече усилия за колабориране. не трябва да ги обвиняваме за това че още не са готови да приемат тази прогресивна технология не е възможно всичко това да се случи без да бъде направена оценка на въздействието включително на социалното въздействие на тази промяна. да ние всички сме за повишаване на конкурентоспособността за повишаване на сигурността и безопасността за подобряване на ефективността но трябва да защитим и работните места и да създадем по висока стабилност в национален план. благодаря. Благодаря. Госпожа Рединг има думата сега. Господин председател, чухме интерес на дискусия. Комисията разбира, че части от нейното предложение може би представлява трудности за отделни заинтересовани лица, но нека да обърнем внимание на положителните аспекти. Ако нямаме добра обща система, всички ще страдат. Пътниците, сектор, економиката. Що се отнася до независимостта на надзорните органи, ние смятаме, че това е най-важният аспект на предложението и се радвам, че за него има широка подкрепа. Също така се радваме, че има подкрепа за идеята за рационализация на институционалната структура и регулиране на системата. От друга страна, отделянето на обслужващите дейности е важна предпоставка за осигуряване на условия за равнопоставеност, когато се обявяват търгове. И съжаляваме, че нашето предложение беше разводнено. Що се отнася до идеята агенцията да кредитира националните органи, според комисията това е интересно предложение, но то ще има дългосрочни последици и следователно се нуждае от оценка на въздействието. Към този етап смятаме, че то е преждевременно, но определено би могло да се обсъди задълбочено в бъдеще. В заключение мога да кажа, че приветстваме положителния вод на парламента. Сега е моментът да започнем конкретни действия, да сложим край на подготвителните дейности. Системата за управление на въздушното движение в Европа има нужда от модернизация. Нека не губим време за изпълнение. Председателят благодаря. И сега думата има господин Маринеско за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите, докладчици за доброто сътрудничество, за положения труд. Искам да благодаря на господин Сасоли, тъй като двата доклада са взаимно свързани. Бих е, искал да кажа следното. Първо на Европейската комисия, като се разделят обслужващите услуги, не се намалява значението на този доклад. Ние не можем да подкрепим това предложение, защото от техническа гледна точка щеше да е много трудно за прилагане. Нашето мнение е, че намаляването на броя на работните места – не се постига чрез това разделение, а чрез преки маршрути и нова архитектура на въздушното пространство, което ще доведе до намаляване на времето за полети. Това е отразено и в позицията на моите колеги. Съществува обаче опасение, свързано с работните места и администрацията в държавите членки. Има едно допълнително предимство, свързано с безопасността на политите и цялостната дейност в тази област. В Румъния казваме, че не можете да избягате от собствените си страхове. И считам, че в крайна сметка единото европейско небе ще може да намери своето място в полза на работещите в сектора и на пътниците, които използват тези услуги. Благодаря ви. Господин Сасоли има думата. Благодаря. Тъй като времето ми е много малко, искам да кажа, че говорим за надзор, прехвърляне на правомощията и националните власти на Европейска агенция, контрол на парламента, по-ефективни услуги, за повече сигурност и безопасност. Не разбирам защо господин Ферейра говори за по-малко сигурност. Призовавам ви всички да прочетете текста, за да видите къде е възможността за приватизация, въпрос, който не сме обсъждали. Госпожо комисар, знаете, че парламента има ясна позиция, която излиза извън а, рамките на отделните комисии, защото парламентът иска да упражнява контрол върху дейността на комисията. Разбира се, ние знаем, че утре, когато бъдат гласувани двата текста, всъщност ще положим само началото на много продължителен процес на усилия. Председателят. Благодаря ви. Приключихме с тези разисквания би трябвало да гласуваме утре в 12 часа на обяд. Следващата точка в дневния ред е докладът Майер за пакетните туристически пътувания и комбинирани пътнически услуги с помощта на посредник. Думата има господин Майер.